Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Закривам дебата. Гласуването ще бъде по време на малката сесия през март. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклад на госпожа Вален. Инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура и в Европейската общност. Така че давам думата първо на докладчика госпожа Валян за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че сте тук. Господин комисар, скъпи колеги, искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за добрата дискусия и за работата, която проведахме по изготвянето на този доклад. Влизането в сила на Лисабонския договор дава на Европейския съюз повече компетенция в енергийната политика. Считам, че това е една сфара, в която ако работят заедно, държавите членки ще могат да предоставят по-безопасна и по-сигурна, както и по-ефтина енергия на своите граждани. Можем да сведем до минимум прекъсванията на подаването на газ, които си спомняме от миналата зима. Разбира се, че ние не можем да се намесваме в газовите потоки, потоци извън Европейския съюз, но това, което можем да направим е нашата инфраструктура инфраструктура да може да се справя в случаите, когато има недостиг, пазарът да стане по-прозрачен и по-ефективен. Европа заложи наистина тези приоритети в дневния си ред сред едни от първите. Приехме третия енергиен пакет миналата година, където се опитваме да имаме по-конкурентно способен енергиен пазар. Един регламент, който е свързан с сигурността на, на доставките на газ, също бива разглеждан от нас. Освен това, още един документ разглеждаме, който се занимава с инвестициите в инфраструктура. В този контекст би било жалко да не се възползваме от възможността на новия инструмент, като не прилагаме достатъчно добре член 194 от Лисабонския договор на ново правно основание. Това е много важен правен въпрос. Този е, регламент не е само един инструмент за събиране на информация. Той може да изгради една обща картина за инвестициите в енергийната инфраструктура като една основа за по-нататъчно вземане на политически решения. Когато съветът приеме този е, регламент, това трябва да стане на, на правилното е, правно основание. Иначе ще се обърнем към СЕО. Сега по същество. И преди на господин Барозо съм го казвала, сега ще го кажа пак на господин Йотингер. Европа се намира на един преломен момент. Приоритетите ни сега би трябвало да бъдат подкрепа на нашите търговски дружества и създаване на една положителна среда за способност. Следователно, необходима ни е силна политика и много силна енергийна политика, която да е достатъчно надежна. Идеята е наистина да имаме и сигурна и ефтина енергия и за фирмите, и за гражданите. Затова много се надявам, че събирането на данни няма да стане някаква самоцел за нас Искаме този регламент да не създаде още един бюрократичен товар, който да стоварим върху раменете на фирмите и съответно да а, укрепим поверителните данни, с които те разполагат и не трябва да подават. Е, НП предложи едно предложение за изменение, където нашите фирми би трябвало да дават информация за инвестициите си в трети страни. Аз не знам какво е правното основание, което ще даде възможност да има такава екстратериториалност в енергийната политика. Първо трябва да започнем да доказваме, че знаем какво е планирано на европейско ниво, преди да търсим нещо извън границите на Европейския съюз. Освен това забелязах, че тук хората се изкушават всичко да влезе в този регламент. И мисля, че това би било грешка. За да бъде ефективен този инструмент, той би трябвало да се фокусира върху реална последователна информация като внимаваме да избегнем прекалено голямата бюрокрация, както и да нарушаваме поверителната информация на отделните фирми. Аз опитах да постигна този баланс, като от една страна дадах възможност на Европейската комисия да има обща представа за възможните бъдещи развития, но от друга страна цялата тази картина да бъде максимално точна. Имаме нужда и сигурност за бъдещите инвестиции, за да има а, добра основа за изграждане на политики. Освен това, господин Отенгер, бих искала да бъда сигурна, че комисията, след като е събрала всички данни, няма да започне да налага инвестиционни планове и изведнъж да се окаже, че диктува на фирмите не да инвестират тук, а там. Трябва да се предоставят решения и бонуси и стимули на фирмите, за да можете да инвестирате и да има сигурност на доставките. Иначе ще си останат а, същите пропуски, каквито и сега имаме. Благодаря ви, очаквам с нетърпение вашите изказвания. Благодаря, казва госпожа председателя. Сега давам думата на господин комисаря. Госпожо председател, госпожо Валеан, Колеги, неудаващата газова криза показа, че Европа а, разполага с една енергийна инфраструктура, която снабдява вътрешния пазар, гарантира солидарност между държавите в случай на криза. Комисията трябва да знае за тази цел какви са предвидените проекти за инвестиции в енергийни инфраструктури, които ще бъдат пуснати в експлоатация. това изградихме един инструмент за информация. Идеята се корени в други кризи. Петролната криза малко преди това. Нашето предложение цели да разшири обхвата на приложение и към обновяемите източници енергийни източници. Приветстваме вашите предложения за газопреносни мрежи, за използването на въглища. Всички те са много интересни и трябва да отчетем обаче и вече съществуващите Отлично, системата работи. Благодаря на всички. Благодаря на техниците, които поправиха системата. Господин комисар, може би там, където ви прекъсна системата да продължите. Благодаря, извинявам се. ist an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 and those of you in the Моля ви, ако някой чува някакъв превод, да ми сигнализира, за да знам дали работи превода. Моля ви, дайте ми знак, работи ли системата. Явно работи. Много се извинявам, господин комисар. Моля ви отново да опитаме, да видим дали ще тръгне и на немски. Госпожо председател, дами и господа, Как комисията възнамерява да преценява данните, които събира в рамките на този регламент? Вместо, вместо английски в английския канал влиза полски. Моля да поправите, управите каналите си. Мога да продължа да говоря. А... Работят нещата като че ли. И сега и немския тръгна, доколкото разбирам. И френски работи. Явно нещата работят. Пак се извинявам, господин комисар. Може ли още веднъж да започнете? Надявам се този път да няма проблем. Госпожо председател, ще се върна към данните, които се предават на държавите членки, се предават от държавите членки и начин по който комисията смята да ги оценява, за да може да разглеждаме инфраструктурите в зависимост от подадените е, искания, да отчетем дали те могат да изпълнят предвижданията, предвидения капацитет дали системата не противоречи на действащите регламенти, ще има диалог между институциите. Комисията предлага на всеки две години да се подготвя отчет по структурното развитие на енергийните инфраструктури, който доклад ще гарантира по-голяма прозрачност за всички участници на пазара. Освен това да водим политически дебат в парламента и с държавите членки, за да извлечем някои заключения от направеното до съответния етап. Много държа на последното цитирано предложение, защото всъщност ние тук предлагаме един инструмент за събиране на информация, който да ни позволи да преценим кога има нужда от намеса и кога не. Трябва да предприемаме конкретни инициативи, за да можем да отстраняваме възникващите трудности. И това, което, на което вие особено наблегнахте, член 194 от Лисабонския договор, съгласно който е Съвета и парламента имат и възможността и задължението да съгласуват тясно енергийната политика. Трябва заедно да постигнем резултати и като комисар, който отговаря за енергетиката, аз ви уверявам, че ще направя абсолютно всичко възможно, за да може всички взети мерки да се прилагат незабавно, след като бъдат обсъдени. Именно затова ни е необходим този инструмент за информация в енергийния сектор. Член 180 и член 137 от договора също са правно основание, като това е съпъсвано с допълнителни условия. И за това ще трябва време, да е необходимо време, ако се вземе решение. Благодаря. Извинявам се за техническите проблеми. Сега ораторите от името на групите от НП Маринеско. doamnă președintă domnule comisar ați explicat ați încercat. Благодаря. А, питахте се да обясните защо не работим по процедурата за съвместно вземане на решение. Аз съм съгласен с госпожа Валеан, Съгласен съм с нея, че би било по-добре да бъде обсъждан този регламент процедура по съвместно вземане на решение. Това е изключително важен инструмент за енергийния пазар на Европейския съюз. Този анализ би трябвало да бъде подпомаган от националните, регионалните такива и да доведе до консолидиране на енергийната политика. Трябва да видим къде има празнини, къде има рискове по отношение на инфраструктурата, по отношение е, на е, търсенето, на предлагането. Мисля, че предложението на Европейската комисия включва някои неясни моменти. Мисля, че посредством нашите изменения ние разрешихме тези проблеми. Например, публикуването на данните в енергийния сектор, т.е. данни, които изпращат държавите членки на Европейския съюз. Мятам, че всички тези данни би трябвало да бъдат напаснати на национално и на регионално ниво, за да и да бъдат обобщени, за да не се разгласяват търговски тайни. Трябва да изясним какво означава specific body или специфичен конкретен орган. Това трябва да е един орган, който да приема инвестиционните планове, които са многогодишни, на общностно ниво. Би трябвало да избягваме дублирането на събиране на едни и същи данни многократно. И още нещо изключително важно е мониторинг в трети страни. Тоест, какво се случва с нашите инвестиции, европейските инвестиции, които а, биват а, инвестирани в трети страни. Мисля, че инвестициите правителствените инвестиции в трети страни, както и инвестициите, направени от национални дружества, трябва да бъдат докладвани като такива и трябва да има правно основание за това в този регламент. Благодаря от името на следващата група а, социалисти и демократи. Госпожо председател, драги колеги, Наистина, необходими са инвестиции от всички държави членки в сферата на енергийните инфраструктури, особено в мрежите. Това наистина е основно условие за осъществяване на тези проекти и се нуждаем от обективна информация за националните и наднационалните а, мрежи. Нещо, което е важно за бъдеще. Основният елемент е въпросът а, с конкурентоспособността на пазара на услуги, както и защитата на данните. Естествено, поверителността трябва да се прилага, не може да бъде успорвана. Що се отнася до военните аспекти, е абсолютно наложително тя да се спазва – така че решенията, свързани с а, изграждането на южен и на северен поток, не трябва да се основават само на егостични интереси а, на някои държави членки. Трябва да се про... изграждат, осъществяват солидарни проекти. Предлаганият регламент всъщност е един от основополагащите камъни в тази сграда. Благодаря ви. От името на Алде, госпожа Ек, минут и половина. Так, фру Талман. Благодаря, госпожо председател. Изключително се радвам, че има такъв голям ангажимент от страна на комисията за насърчаване на добрата практика, насърчаване на по-високата ефективност на енергийния пазар Енергийната ефективност е изключително важна, що се отнася до създаването на работни места и ръста на нашата економика в Европа. Това е една предпоставка да останем и е, в съответните граници. Имайки предвид обаче всичко това, трябва да имаме по-интелигентни мрежи, по-добър пазар във вътрешен план и това от своя страна пък е, означава комисията да знае какво се случва на пазара. И ето всъщност това е и темата на доклада. Но от друга страна е необходима и бюрокрация, която да обработва тази информация. Но не трябва да се дублират усилията. Т.е. информацията, която се събира, би трябвало да бъде необходимата, за да се постигнат нашите цели. Ако искаме да имаме вътрешен пазар, то тогава е изключително важно да събираме информация от търговските дружества, но да знаят те, че могат да поверят на нас тази информация, без тя да изтече. Смятам, че всички изменения на зелената група са изключително бюрократични и трябва да ги отхвърлим. Целта тук е много важна и тя е толкова важна, че използваме 194 член а, и четвърти, извинете, член като ново правно основание. И точно така трябва да се справяме с такива проблеми. Това трябва да бъде обикновената законодателна процедура по Лисабонския договор. Защото всичко останало би било жалко и би показало, а, че не работим добре и нямаме добро сътрудничество а, между парламента и а, комисията. От зелените следващия оратор. Господин Жадо. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, много добре е, че искате да обсъждаме резултатите от този инструмент, но парламент има право на съвместно вземане на решение. Този инструмент ще ни бъде полезен, но за да бъде по-ефикасен и по-прозрачен, трябва да се направят усилия. Трябва да отчетем всички енергии, децентрализираната енергия, защото на равнището на държавите членките съществува информация, която вие може да съберете и обедините. И когато говорим за демокрация и е, прозрачност, да ни се отвръща с създаването на бюрокрация, не е логично. Тук трябва да се обсъдят проблемите с всички заинтересовани страни, с синдикатите, енергийните предприятия, данокоплаците участват активно в енергийния преход. Те имат право да знаят какви са инструментите за финансиране и в каква насока ще се развива енергийната инфраструктура в Европа е, надявам се, че внесените от нас изменения ще бъдат гласувани от голям брой депутати, повече отколкото присъстват тази вечер. Господин Тоженовски, Тошеновски от е, консерватори и реформатори. Благодаря, госпожо председател. Предложението за предоставяне на информация за енергийни продукти и енергийна инфраструктура е нещо, което поставяме под съмнение – в един момент ние започваме да се конкурираме с частните дружества. Въпросът трябва да се разглежда на две нива. Първо, съдържанието на тази информация, което трябва да се подава задължително и след това нивото на поверителност и съответното задължение тази поверителност да бъде запазена. Това е в ръцете на комисията. Считам, че поверителната информация би трябвало да бъде най-общо изложена, така че да имаме най-обща представа каква е сумата, къде и чак след това ще си изградим една обща представа за инфраструктурата. Ако комисията смята, че няма инвестиции в определена сфера или пък има прекалено много а, инвестиции в друга, информ... информацията ще бъде събрана. Ако информацията е обща, то тогава няма да имаме и неприятни дискусии за това каква степен на секретност имат определени планове. Господин Паско, една минута. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, последните две години а, забелязахме, че Енергийната сигурност в Европейския съюз не е реалност, а е просто пожелателно мислене. Защото нашите системи между държавите членки не са достатъчно взаимосвързани, нито пък са съвместими. Казвайки всичко това, много държави членки на Европейския съюз се оказаха без отопление, без газ, независимо от а, солидарността, която останалите изразиха към тях. За да можем да поправим тази ситуация, комисарят и комисията би трябвало да започнат различни инициативи. А за такива инициативи комисията има нужда от информация от частния сектор и от държавите членки. Поради тези причини ние считаме, че предложението за регламент на съвета по отношение на известяване на инвестиционни проекти е нещо съвсем естествено. Ние откликваме на развитието, на различните събития, свързани с доставките на газ на пазара. Измененията, които са подадени а, като предложения, засилват качеството на предложението и е изключително важно да го подкрепим. Продължаваме, казва председателката госпожа Сорторито. А, ето я. Госпожо председател, в доклада на колегата Валиан се споменават някои важни елементи. Изискването, информацията в предложението, които са чувствителни за економическите оператори, да бъдат обезопасени, да бъдат и да гарантират необходимата сигурност. Освен това да се предвиди възможността да се обобщава данни на по-широко равнище, не само регионално, национално, <clears throat> което ще има голямо значение. И трето, <clears throat> да се търси практическото значение да се направи един анализ на, европе... на развитието на европейската газопренона система и комисията да обсъди с държавите членки, операторите от сектора а, предвидените. А, много е важно да се избегне дублирането в работата между операторите, националните власти държавите член, на държавите членки и на европейско равнище и също време да се гаранти сигурност на всички равнища, особено по отношение на газовата инфраструктура. Да се гарантира, че, че ако императорите решат, е, операторите решат да правят е, инвестименти в нарушение, ще бъдат е, санкционирани съгласно член 1 е, точка 2 на предложението се предвиждат срокове за нотифициране на проектите и е, което означава, че много проекти няма да преминат фазата на проектиране, ако не спазят срока. Ако а, е, а, нотифика, нотификация се прави само за проекти, които са постигнали необходимите разрешения в съответните държави членки. Благодаря. Госпожа Тикал, за една минута. Uh, Благодаря. Господин комисар, искам да поздравя първо докладчика за нейната работа. Лисабонският договор засилва компетенциите на Европейския съюз в енергийната политика, енергийната сигурност на съюза, както и солидарността между държавите членки в случай на криза, са изключително важни за енергийната политика на съюза. Настоящият регламент всъщност залага една общностна рамка за уведомяване към Европейската комисия по отношение на информация, свързана с инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура. Не става дума само за тях, но и за различни проекти за улавяне и съхранение на въглерод. Комисията ще направи предложение за по-доброто използване на съществуващите капацитети и ще намира решение в случай на криза. Регламентът не би трябвало да бъде някаква, някакво административно време, бреме извинете, за а, фирмите. Смятам, че този регламент трябва да се прилага към европейските компании, които инвестират в трети страни, в енергийни проекти. И то проекти, които са пряко свързани с енергийните а, мрежи на няколко от държавите членки или оказват въздействие върху тях. Заради това се надявам 74-то изменение да бъде прието от двата утре. Председателката господин Хаумър за една минута. Част от измененията, които обсъждаме тази вечер, показва, че ние сме пълни маняци по отношение на възобновимите енергийни източници. Постоянно говорим за намаляване на CO2 емисиите, макар че цялата теория, че човек е виновен за затоплянето и измененията на климата, се разпада пред очите ни. Но ако искаме да имаме по-малки емисии на CO2, то тогава би трябвало да строим ядрени АЕЦ, а не възобновими. Сложили сме ни бонуси, които или, или стимули, които всъщност карат държавите членки да използват възобновими, а не ядрени ядрените електростанции могат да направят всичко това, което искаме, а не постоянно а, да разчитаме на някакъв ужасяващ ток, който пристига от ветрогенериращите ферми, на който изобщо не може да се разчита. Моята страна, например, е изправена пред енергийна криза. Очакваме това да случи през следващата декада. Точно защото а, приехте една директива за големите горивни инсталации. И ако не, гене... нямаме добър капацитет, и под който имам предвид ТЕЦ и АЕЦ, то тогава ние ще се окажем без ток. Господин Соник, две минути. Kwestia energii oraz sieci energetycznej to jedno z kluczowych zagadnień. Въпросът е, с е, енергопреносните мрежи е наистина основен е, за Европейския съюз и въпросът за енергийната сигурност непрекъснато се подчертава. И след а, декларациите обаче за тази значимост трябва да се предвидят и съответните мерки и а, съответното финансиране. Една от най-големите е, световни петролни компании ще и се нуждае от 1,2% увеличение годишно на потреблението на а, нефт. Търсенето на газ ще се увеличи с 1,8% годишно. Около 3 милиарда кубика се използват днес, а 4,3 ще бъде този обем в близките години. Така че на практика през 2030 година ще се стигне до 70%. И наистина този въпрос е от стратегически характер. но инвеститорите, инвестициите ще бъдат възможни само с помощ от Европейския съюз. трансграничните проекти трябва да имат приоритетен характер. А, както и тези, които използват и развиват нови технологии. Тези проекти ще дадат възможност за намаляване на разликите между енергопреносните мрежи. Преминаваме към спонтанните изказвания. Една минута на оратор. Първо господин Кели. One Изключително важен е този въпрос по три различни причини. Какво ще правим, когато нямаме вече изкопаеми горива? На второ място, целите, които сме си поставили 2020 година, някои дори казват и по-далече по отношение на климатичните изменения. И на трето място, да не разчитаме на изкопаеми горива, които идват от диктаторски режими или нестабилни държави. Времето ни притиска и една от сферите, която изисква сериозно внимание, е сферата свързана с нововведенията и научните изследвания. Това, което ме притеснява е дублирането на усилията в тази сфера. Съвсем наскоро чух, че има 45 различни групи, които се занимават с научни изследвания в сферата на бактерията на салмонелата. Ако тази ако това е така, то тогава силно има 450 групи, които се занимават с а, различните видове възобновими енергийни източници. Да речем енергията от слънцето, от приливите, отливите и така нататък. Затова призовавам комисията да използваме оптимално ресурсите, които са ни на разположение. Благодаря, господин Енцио. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя госпожа Вален за нейния доклад. Искам да подчертая някои аспекти, които са свързани с постоянното развитие на енергийната инфраструктура. Мисля, че това развитие е единственият начин да се изправим пред предизвикателствата на днешния ден. Трябва да инвестираме в нови мрежи, които да бъдат адаптирани към нови видове енергия. Считам, че това е изключително важно, за да улесним достъпа на този, тази енергия от нови източници до населението. По-настоящем регионалното сътрудничество съществува, разбира се, но то трябва да бъде укрепено, като се заложат ясни правила. Солидарността между държавите членки би трябвало да стане реалност. Необходими са повече инвестиции в е, ИКТ системи, особено що се отнася до запасите на нефт по време на криза. Затова трябва да кажа, че инвести... инвестициите в ИКТ в по отношение на енергийния сектор биха били една голяма стъпка напред за економиката, една економика, която е по-зелена без емисии. Господин Николашев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа евродепутати, Лисабонският договор укрепва силите на Европейски съюз, що се отнася до енергийната политика. Ние трябва да се възползваме от това, за да преодоляваме трудности и да предотвратяваме възникването на проблеми в енергийния сектор. Предоставянето на информация за инвестиционни а, проекти в енергийна инфраструктура ще допринесе за идентифицирането на недостиг, що се отнася до търсене и предлагане в този сектор и по-добре ще се оформят общите политики в енергийния сектор в духа на солидарност и хармонизация на политиките на държавите членки на енергийния пазар. За това считам, че е необходимо да бъде събирана адекватна информация за такива планирани инвестиции, за да сме сигурни, че Европейския съюз може да вземе едно добро решение по отношение на енергийната политика, на базата на ситуацията в различните държави членки. Господин Шикерски, моля. Трябва гаранции, че за че доставките на енергия станат приоритет на държавите членки и на целия Европейски е, съюз. Със своите действия Европейския съюз трябва да гарантира достъп до енергия, като наблюдава правилното функциониране на Европейския енергиен пазар комисията трябва да насъчава ефективните енергийни проекти, да провежда редовни изследвания и анализи, които се основават на информация за необходимите проекти за енергийни инфраструктури в различните държави и на които да бъдат пускани в експлоатация само когато анализът е положителен, за да може да се получи едно разнообразяване на преносните инфраструктури. Комисията трябва да избере най- добрата стратегия за развитие на енергийния пазар. И накрая господин Рубик. Госпожо председател, госпожо, господин комисар, един от основните проблеми в енергетиката е складирането на енергия и гарантирането на сигурността и безопасността на местата за съхранение на енергия. Също Знаем също така, че възобновяемите енергийни източници са истинско предизвикателство. Трябва да се изградят интелигентни енергийни мрежи, да се използват повече обновяеми енергии. Това ще ни позволи да постигнем по-голяма ефективност и екологосъобразност на енергетиката. Трябва да се предвидят бюджетни стимули за намаляване на енергоемкостта и разходите свързани, енергийните разходи на семействата. Енергийната ефективност ще бъде много важна за бъдещето, за производството и потреблението на енергия. Благодаря. Сега се връщаме към господин комисар. Имате думата. Господин комисар, имате думата. Госпожо председател, благодаря. Дами и господа депутати, благодаря ви за предложенията, които направиха. Те са изключително ценни. Комисията ще се постарае да вземе предвид, да включи в окончателната версия голяма част от вашите предложения. Поверителният характер на данните по бъдещите проекти. Да, комисията ясно осъзнава значимостта на този поверителен характер Разбира се, ще се публикуват само обобщените данни, на които трябва да се събират на европейско ниво, така че да не могат да се правят изводи за търговските програми на компаниите. Както ви казах, ние се радваме от разширението на приложното поле, включването на газа и въглищата. Държавите членки не са толкова ентусиазирани, но може да се вземат предвид капацитетите след 5 годишен срок. По правните основания на регламента има различни е, мнение. Комисията би е, желала един широк дебат е, по отношение на енергийните инфраструктури. По отношение на трансевропейските мрежи ще се изготвят доклади за напредъка и прилагането на енергийната програма. Благодаря ви. Госпожа Вален, две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря на колегите за изказаните становища. Те бяха много интересни. Искам да кажа няколко думи в заключение, или поне това е моето заключение от този дебат. Първо искам отново да подчертая, че политиките не трябва да се намесват на пазара. Да разбираме, че ние сме пазарна економика, а политиките са тук само за да отстранят слабостите в пазарната економика. Освен това считам, че този регламент не трябва да се използва, за да се верифицира правилното изпълнение на други регламенти, т.е. да се изисква изключително изчерпателна информация, защото ние не се занимаваме с статистика и сбираната информация трябва да е релевантна, иначе нещата ще станат безмислени и ще събираме огромни количества данни безмислено. с този регламент не се занимаваме с възобновимите енергийни източници в крайна сметка. И накрая на госпожа Ек, искам да кажа, че се надявам, че събраните данни а, с този регламент ще ни помогнат да станем по-интелигентни по енергийните въпроси, защото това е в общ интерес. Благодаря, колеги. Благодаря. Закривам дебата. Гласуването ще бъде в 11.30 утре четвъртък. Следващата точка в дневния ред е доклад на господин Манка. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за коригиращ бюджет номер едно на Европейския парламент. Давам думата